Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем след обедното ни за задание. Преди да започнем с първата точка от следобедния дневен ред, позволете да приветствам Ералдо Хали като е, член на нашата комисия. Той замества господин Босой. С голям интерес очакваме съвместната работа в комисията с вас, господине. И така, десета точка и е единайста точка разгръщане бордова система и кол. и становище относно въвеждането на оперативно съвместимата система ИКО в целия Европейски съюз. Изключително важна система е, за унези е, граждани, които използват е, автомобили в Съюза. Това е тема, която вече обсъждаме от доста време и вече сме свидетели на конкретни стъпки. Позволете първо да дам думата на докладчика, Госпожа Олга Сехналова, имате дума, госпожо. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já jsem opravdu rád. Благодаря. Много съм доволна, че имаме възможност да разгледаме бордовата система и кол най-после бих казала, защото от Европейския парламент отдавна настоява за това и неведнъж сме посочвали закъснението в тази област. През юли 2012 година парламента с голямо мнозинство прие резолюция за бордовата система ИКОЛ безплатно за всички водачи и за всички лица, които притежават леки автомобили в Европа. Това е единствената възможност да бъдат решени проблемите и до 2015 година смятаме, че комисията трябва да гарантира задължителното въвеждане на системата e-call чрез, телефон, чрез номер 112. Докладът, който изготвих заедно с колегата ми от комисията по транспорта, който присъства тук, получи широка подкрепа. И е, Идеята, че тази мярка може да се въвежда доброволно, не издържа. Какви са предимствата на системата? Тук не, става въпрос не само за бързото автоматично идентифициране на опасностите и увеличаване на сигурността. Има и други предимства – могат да се контролират транспортните потоци и да се намалят задръстванията и нещо, което съвсем не е маловажно, да се гарантира да, да се е, по, поощри конкуренцията. От октомври 2015 година всички нови модели лични е, моторни превозни средства, леки автомобили ще бъдат оборудвани с ИКОЛ и ще има система, която да позволи връзките между отделните средства и да ще гарантира оперативната съвместимост. Предложенията на комисията отговарят напълно на исканията на Европейския парламент. Трябва да подкрепим въвеждането на тази бордова система, която има огромни предимства за всички европейски граждани. За тази цел трябва да се придържаме към минималните европейски стандарти, които ще осигурят функционирането на системата навсякъде в Европейския съюз. Няма никакви е, извинения за по-нататъчно закъснение до края на този мандат трябва да разглеждаме този въпрос като приоритетен. В момента Европа Европейския парламент вече има необходимите законодателни предложения за въвеждане на ИКОЛ. И е, трябва да окаже пълна подкрепа на тази необходима и полезна мярка и се надявам да го направи. В противен случай идеята за една система за безопасност, която може да спасява по 2500 човешки живота годишно, ще потъне в забрава. Но не знам дали е, комисията иска да е, е, вземе отношение, но трябва да се засегнат и техническите инспекции, които не са залегнали в предложението още от сега се радвам на бъдещото на сътрудничеството с, с, с докладчиците в Сянка и до сега работихме много добре заедно и имаме общ интерес двата доклада да бъдат разгледани максимално бързо, за да могат да бъдат представени на пленарното съседание през февруари 2014 година. Благодаря много. Обръщам се към докладчиците в Сянка и онази, които отговарят е, от политическите групи за становището. Започваме с НП. Имате думата. I'm so sorry. Аз не съм докладчик в сянка, просто исках да участвам в разискванията. Моля да ми извините.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 Моля да ме извините, госпожо председател. Всъщност е, очакваше се аз да взема думата от името на господин Ван де Камп, от името е, е, в качеството му като докладчик в Сянка. Моля да ме извините за объркването. Ами да, председателката, благодаря ви, че уточнихте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 Технологията e-call може сериозно да намали броя на жертвите по пътищата и също така да намали и тежестта на нараняванията на хората, които са участвали в ПТП. Така че, в крайна сметка, надяваме се, че това ще бъде едно успешно, становище. Има обаче някои предизвикателства. Системата e-call според докладчика може да се използва, за да се извършват допълнителни услуги, свързани с диагностика, например, или с е, дейност, свързана с поддръжката на моторните превозни средства. Подкрепям докладчика в сянка по този въпрос и така стигам до един друг проблем. Тази технология трябва да се основава на платформа с отворен достъп. И тази технология трябва да действа възоснова на принципа на равнопоставеност и лоялна конкуренция. Операторите следва да имат правото свободно да взимат решение за участието си в платформата. Системата обаче е, налага някои решения, като например е, къде водача трябва да отида, за да поддържа моторното си средство. И ето, вече това е нелоялна конкуренция. Необходимо е да има гъвкавост, да се използват альтернативни, съвместими и сравними услуги. Така че водачът би трябвало да може да се обади, използвайки своята бордова система и да намери най-подходящия доставчик на услуга в конкретния случай. Предложението вече включва такъв проблем, но, за съжаление, не съвсем изчерпателно, което пък е от изключително голямо значение, както за участниците в пазара, така и за потребителите. С друго, с други думи, новият регламент следва да предоставя възможност да се предлагат конкурентни услуги и продукти на потребителите. Господин Ванденкамп, освен това, и изразява съображение относно времето за изпълнение, което се предвижда. Според докладчика, ние би трябвало да изпълним тази система максимално бързо. Обаче, би трябвало да дадем и честен отговор на въпроса това наистина постижимо ли е до 2014 или 2015 година да влезе в изпълнение системата. В противен случай, просто потенциала на заложената идея ще бъде подкопан. Така че, трябва да анализираме въпроса дали може системата да влезе в изпълнение 2015 година. И още един проблем, който е последен, на който ще се спра. Някои производители създават а, а, едни усъвършенствани e кол системи, при които се предлагат много по-голям брой мерки за сигурност и безопасност на борда. А, инсталират се въздушни възглавници на конкретни модели автомобили, например – е, това мога да кажа е, по този въпрос. Госпожо председател, още веднъж моля да ме извините за объркването, което предизвиках. Председателката, благодаря. Кой ще говори от името на АЛДЕ? The, е, for the time being we do not... За сега никой не присъства присъства, а от зелените? Äh, äh, Благодаря. Аз ще се опитам да представя позицията накратко. Бях доста скептично настроена към възможността бързо и качествено да се въведе подобна система. Хубаво е да бързаме, но нека все пак да си оставим известно време да обмислим добре нещата. Необходимо ли е да се гарантира оперативната съвместимост на такава система? Трябва ли да има платформа? Системата трябва да бъде отворена, услугите свързани с нея също и за това трябва да се запитаме доколко е осъществимо да го направим в кратък срок. Тук би задала въпроса до каква степен съществуващите системи могат да бъдат интегрирани, направена ли е оценка на тяхното функциониране. И реалистично ли е, е да предвиждаме е, този кратък срок? Дали комисията е, знае в каква насока ще се развие съвета? Благодаря. Ще дадам, разбира се, думата и на комисията, след като се изкажат докладчиците в сянка. Екаре. Господин Харбър не е тук. Някой друг е, готов ли е да коментира? Да, имате думата. Така. Господин Кох. Yeah, Dank, Благодаря. Съвсем кратко. Аз съм от е, Комисията по транспорта. Не съм докладчик сянка за моята група, но слушах колегите и те имат право. Има някои важни аспекти, да се въведе системата и хол навсякъде. Е, все пак е, е, ще струва някакви средства, трябва да знаем какво. Проектът е доста амбициозен и нека да преценим доколко е реалистично и кое е реалистично. Е, освен това, имам известни безпокойства и във връзка с защитата на данните. Така или иначе, ми се струва, че графикът е доста амбициозен и не съм убеден, че ще успеем да го спазим. От друга страна имате право, защото ако няма натиск е, и след две години ще сме до никъде. Благодаря. Е, от Очевидно никой няма от обединена левица докладчик в Сянка или Европа на свободата и демокрацията, така че сега давам думата на членовете на комисията, които желаят да участват в разискването. Uh, not, then... Ако няма желащи, тогава ще приключим с разискванията до тук и ще дам думата на Европейската комисия, на представител на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, най-накрая сме готови да дискутираме това предложение за ЕКОЛ. Знаете, че всъщност това е ваша рожба, не само ни заплашихте, че ще направите предложението, но всъщност и в доклада вие приемхте, може би преди една година, ясни предложения относно необходимостта да се изгради една проста система, която да се основава на доказана технология, която е рентабилна, с ниска цена, а ефективна, да се говори в рамките на 40 евро система, която да се вложи в един автомобил, да бъде публична услуга в смисъл, че това е единствения начин да се гарантира, че всеки водач на МПС в рамките на Европейския съюз може да има възможност или ръчно да изпрати повикване в случай на успешно происшествие или автоматично да се генерира такова. Тъй като това се основава на система, която добре познаваме и функционира добре в Европейския съюз, това е системата а, телефон 112. Не се отклоняваме от тази система. Един от важните аспекти, които подчертавате във вашия доклад и господин Кох, разбира се, беше един от първите вносители на предложението, е, че всъщност ще има неутралитет, неутралност. Тук се задава един въпрос. Много ви моля, не разглеждайте технология, която да не може да се развива и освен това, много ви моля, не спирайте инициативи за други услуги, от които може да се извлече допълнителна полза. Предложението, с което сега разполагате, е различно от онова, което сме дискутирали преди 7 или 8 години. В смисъл, че този чип или сим-картата, която ще се е, слага във всяка една кола, може да се използва за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 производителя или водача е, вземе решение, може всъщност да се вложи допълнителна възможност за изпълняване и на други услуги. С други думи, тук става въпрос за една отвореност на системата. Можем да кажем, че ще се предостави избора на водача дали да използва е, е, лесната система позваняване на 112 автоматично или да има възможност да се абонира за една по-сложна система за помощ и тогава ще бъде в състояние да направи това. Това е предоставя вече една гаранция, че октомври 2015 година всяки автомобил ще разполага с подобна система. Това е нещо много важно и комисията в парламента лансира това предложение в смисъла, че много от автомобилите днес, 70% от тях са е, е, автомобили втора ръка. И благодарение на вашите усилия, повече и повече от тези автомобили се продават е, в различни държави. С други думи, има гаранции че може всъщност да се влага една система, която ще придружава това движение на автомобила, където той в крайна сметка попадне в хода на продажбите. На следващ етап, според нас е реалистично предложението, то е здраво стъпило на земята не виждаме никакви проблеми по отношение на производителите. Те биха могли да изпълнят е, предложението октомври 2015 година. Освен това искаме да покажем, че всъщност той ще се влага не във всеки нов автомобил, а във всеки нов модел може да си представите прекрасните иновации, които ще ни предложат и ни предлагат производителите сега, когато продават автомобилите си, така че никакъв проблем няма да им коства да интегрират предложението в новите си модели. Що се отнася до центровете за приемане на спешни повиквания на национално ниво, Разполагаме с всички е, нужни индикации. Е, имаме информация, че се приема позитивно предложение в Румъния, в Чехия. Вече са напълно оборудвани с системата. Имаме такава информация, но като цяло и държавите членки ни уверяват, че в съответното време ще бъдат оборудвани автомобилите. Просто трябва да се усъвремени и софтуера, с който се работи в центровете за спешни повиквания и е, е възможно също така да да се разработи и филтър за повикванията. Що се отнася до съвета, мисля, че е великолепно а, именно възможността по ваше предложение да дадете посока на а, този проект и много позитивно да се развие той. Благодаря. Председателката, а, имате ли други въпроси, коментари по този въпрос? Uh, case... Ако, ако това не е така, давам думата отново. А, извинете, бях прекалено бърз. Sorry. No, И слушах комисията за периода до 2015 година. Мисля, че наистина е много интересно това, че всичко това се случва, но как ще популяризирате тази информация във всяка една отделна държава членка ли ще се извършва информационна кампания или ще има някакъв инструментариум за информиране, защото много малко хора знаят за това, че нещо подобно се предлага. Това е добра инициатива и трябва да бъде популяризирана по-широко. Искате ли да отговорите? Благодаря ви за това насърчаване за мен наистина ще бъде най-добре производителите максимално бързо да разпространят тази информация и да видим всички ние, че наистина е голямо предимство да има такива по-безопасни продукти. Да, наистина има инициатива, която включва и по-доброто обясняване, но ние не бихме искали да даваме прекалено много уверения, но все пак бихме искали да дадем разумни уверения на законодателя за графика и като цяло за концепцията, която ще бъде в крайна сметка прията чрез съгласие. Благодаря ви. Благодаря ви, ако няма други желащи да се изкажат. Давам думата отново на докладчика. Благодаря zejména za eh, odpovědi na, na závažné dotazy, které, na které v té... bych искала да благодаря на комисията за отговорите на а, въпросите. Искам да припомня няколко факта, някои данни, свързани с предложението и графика и дали е ре, реалистичен. Говорим за 2015 година въвеждане на, в цели Европейски е, съюз. Този въпрос се обсъжда от е, доста време и автомобилната индустрия може да предвиди е, каква посока искаме да следваме. Искам да припомня също проектния е, пилотния проект Hero е, за подготовката на държавите членки, за да се да, разбере дали са състояние да предоставят а, тази услуга. Искам да благодаря за участието на трети страни, на, които ни увериха, че ИКОЛ е, може да бъде предоставена като основна публична услуга, но да бъде в основата и на друг вид услуги. Така че още веднъж благодаря на комисията за обясненията и с нетърпение очаквам е, бъдещото ни сътрудничество по текста заедно колегите се надявам да изпълним задачата си до края на мандата на този парламент. И наистина да постигнем резултати. Благодаря. Uh, <clears throat> Благодаря. Графикът още не е определен, така че ще се върнем към този въпрос на по-късен етап. Нашата комисия е обсъдила този въпрос и приключвам в момента обсъждането по точка 11. Същевременно искам да помоля всички политически групи да съобщят на своите членове на комисията да присъстват, защото работим прекалено бързо днес. И добре би било всички, които отговарят за съответните досиета, да присъстват тук, за да може да започваме и по-рано. Разбира се. Сега преминаваме към следващата точка. Интегрирания пазар за доставки на полетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в, електрон... в Европейския съюз. Докладчикът е Пабло Агия Сечевели от НФ. Но тъй като ние трябваше по идея да започнем в 4 часа и много от колегите още не са тук, така че в момента ще направим 10-минутна почивка. Колегите вече са предупредени, просто им трябва време да стигнат до залата, затова моля, нека да се върнем отново в залата след 10 минути. <coughs> Uh, продължаваме с нашето заседание. И вече всички, които отговарят за този доклад, са в залата, така че продължаваме нашата работа с обсъждането на доклада по интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на националната търговия в Европейския съюз. Надявам се, че това ще създаде по-добри условия за доставките на колегните пратки. Докладчикът е колегата Ечевери. Давам ви думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Благодаря ви, че дойдохте на това заседание. И Бих искала да кажа, че това е първото ми изказване след лятната вакансия и за това бих искал да ви приветствам. Надявам се, че всички сте заредили батериите и сте готови за интензивната работа до края на мандата на парламента. Не бих искал да се разпростирам, но има много важна задача за всички нас да изслушаме позициите на всички политически групи. Бих искал да обясня само основните моменти в доклада. Следвам линията, която ви съобщих още през юни. И има пет части в доклада и те са от основно значение. Първо, значението на една качествена услуга като стълб на единия пазар. На първи обмен на мненията, който се състоя през юни, Възможността за търговия онлайн е една от опорите на електронна търговия и за това е много важно да се гарантира надлежното и качествено доставяне на колетните пратки, за да може да функционира пазарът онлайн и търговията онлайн. А втората част е процесът на доставка. И тук от една страна е изключително важно потребителя да има доверие в надежността на доставките и освен това е важно пазарът да предложи на потребителите в Европа максимално широк спектър от стоки и услуги по максимално удобен за потребителен начин. И затова доставките са от ключова роля за увеличаването на доверието на потребителите – за това също е изключително важно всеки един момент потребителя да може да провери къде се намира и какво става с доставката. Също така потребителя трябва да знае каква ще бъде окончателната цена и също така в случай на неизправност къде и как може да върне продукта. Третата важна тема е са МСП, те са изключително важни и за цифровия пазар. МСП са основа на европейската економика и за това е необходимо да създадат условия МСП да удовлетворяват е, потребностите на потребителите. Затова трябва да има свободна и лоялна конкуренция за да може да се намалят цените и да се повиши качеството на предлаганите услуги. Освен това е изключително важно да сложи край на разпокъсаността на пазара и да могат МСП да работят трансгранично и да имат на разположение инструменти, които са сигурни, ефтини и надежни. МСП трябва да могат да използват интернет и не трябва да се допуска да се подкопава тяхната конкурентоспособност. Четвъртата част се занимава с оперативната съвместимост и това е важно в контекста на изискванията на цифровата економика. Няма нужда от сериозни законодателни промени. Смятаме, е че публичните консултации, проведени от комисията, показаха, че нито гражданите, нито предприятията смятат, че трябва да има ново законодателство в тази сфера. Необходимо е да се прилага добре вече съществуващо законодателство и трябва да се предложат евентуално нови инициативи. Ние като съзаконодатели трябва да съдействаме за постигане на целите, които си поставя общността, например, упростяване на процедурите, например, в сферата на етикетирането, така че да могат да спечелят всички. В доклада се предлагат различни мерки за тази цел. Трябва да насърчаваме сключване на договори между потребителите, доставчиците и потребителите. Не става дума за налагане, а за предлагане. Отрасълът изцяло може да предложи решение на съществуващите проблеми. Има достатъчно инициативи, които позволяват да се проследява движението на пратките и също така те са на разположение и в точките, в които се получават крайните точки за получаване на пратките. трябва да позволим на сектора да внедрява новаторски решения. Смятам, че ключът към успеха е диалога между трите действащи лица – предприятията, потребителите и операторите на логистичните услуги, услуги по доставки. И Разбира се, европейските институции трябва да наблюдават тези процеси, за да се гарантира спазването на законодателството. И последната част се занимава с надзорната роля на институциите. Те трябва да гарант на правилното прилагане на действащото законодателство и стандарти. Това е необходимо и за да се постигне по-голяма юридическа сигурност, да се сложи край на фрагментирана пазара, но също така да има една последователна правна уредба. Както вече съм казвал, убеден съм, че днес приоритетът е да изслушаме докладчите сенка на различните политически групи. С голямо нетърпение очаквам вашите коментари. Миналата седмица проведохме много продуктивна първа среща с докладчиците в сянка и обменихме мнения по някои конкретни въпроси. И е много добре, че всички политически групи ще могат да продължат да обсъждат този важен доклад и да го предвижат напред. И този доклад ще съдейства за финализирането на единия дигитален пазар. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега дам думата на докладчицата в сянка. Госпожа Сехналова, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Като увод първо бих искала да благодаря на докладчика за представянето на това добро предложение. Но също така ние, както вече каза докладчика, говорихме за това миналата седмица на срещата с докладчиците в Сянка. Има две сфери, които бих искала да изтъкна от гледна точка на интереса на потребителите. Докладчика посочва значението на качеството той иска да се подобри качеството и прозрачността и достъпността и скоростта на услугите, както и да се преодолее проблема с високите цени. Мисля си, че това е правилната насока, обаче не трябва да заправяме за необходимостта от по-добро географско покритие. Особено когато става дума за обслужване на хора, които живеят в отдалечени региони. Ние трябва да помислим как да стигнем до тях. Затова мисля, че точка 16 е важна, защото тя говори за извънсъдебното решаване на спорове. Трябва да подобрим системата за проследимост и системата за наблюдение. Мисля, че можем да постигнем съгласие за това, заедно с докладчика и с другите докладчици сянка един друг важен, може би дали по-важен момент е, тъй като аз представлявам социалистите и демократите, и този важен момент са условията на работещите в сектора. Тези условия имат пряко отношение към подобряването на предлаганите услуги. Но ние трябва да отчетем този аспект, ако искаме да продължим развитието на единия пазар. Например, трябва да помислим за възможността за въвеждане на етикети за гарантиране на качеството. Подобен етикет ще гарантира доверието на потребителите към услугите и той ще гарантира качество, но също така ще гарантира и това, че са спазени правата на работници, т.е. потребител ще има ясна информация за това. И това също е важно за доверието към потребителите, когато те извършват покупки онлайн. Също така нараства искането на всеки един етап от веригата за доставки да има повече прозрачност и информация. И затова е важно да се внедряват повече новаторски методи. Обедена съм, че ако обединим нашите ресурси, ще предложим един добър документ, който ще даде своя принос за създаването на един конкурентоспособен и същевременно стойчив пазар в интерес на потребителите, производителите, търговците и всички други. Благодаря ви. И сега Алде, заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика много е важно да се гарантира един пазар за колетните пратки, единни условия. Напълно съм съгласен, че е, е много важно да се намалят цените, разходите и да се увеличи ефективността. Нека не забравяме, че електронната търговия е все още ново явление във вътрешния пазар. Е, конкуренцията става все по-динамична. Също въжи за услугите, които се предоставят е, и трябва най-добрите оферти да печелят. Е, Затова е важно да се зададе една коректна рамка. Виждам, че докладчикът споделя моето виждане. Много е важно да се предвиди и саморегулирането при една платформа за сътрудничество, обмен на информация. Точно на това равнище Европейския съюз може да изиграе важна роля. Трябва да се намерят най-точните е, нормативни разпоредби, въвеждащи минимални стандарти за правата за връщане. Аз смятам, че комисията обаче отива твърде далече в желанието да увеличи възможностите за потребителите. Договорното право трябва да намери по сериозно място. В сегашния текст е, има риск е, някои от е, е, да, да бъдат обесърчени Това са моите съображения по отношение на предложението на комисията, но с доклада нямам проблеми. Благодаря, а също. Смятам, че доклада е много добре балансиран. Аз не съм докладчик сянка, което не означава, че не ценя доклада. Напротив, той е отличен, откроява основните въпроси. Вие всъщност подчертахте това и във вашето изказване. Всички важни аспекти са залегнали в доклада. Не съм съгласен о, по о, отношение обаче на договорното право. Не съм съгласен с преждеговорившия. Аз съм доста скептично настроена Мисля, че по отношение на този, е, е, на договорното право има големи разногласия в съветът. Нека да видим какво ще стане там, но така или иначе докладът е добър и отправя правилното послание. Е, Благодаря. Сега представител на ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проектостановището. Наистина, очевидно, нещата се развиват в правилната посока. Радвам се, че се лансира онлайн търговията и принципите на свободната търговия и освен това не се претоварят прекалено много малките и средни предприятия с разпоредби новия регламент трябва също така да бъде анализиран доколко оправдани са някои от продълженията, които се правят по отношение на бъдещата дейност. Подкрепям казаното по отношение 16 Та, алинея във връзка с 83 член, нещо, което трябва да влезе като разпоредба в изпълнение от следващата година. Много важни са проблемите, които се разглеждат, като например програмата за самия, самия начин, по който ще се създаде, например, един договор – така че в крайна сметка по този начин ще можем да предоставим насоки е, за развитието в тази посока на е, е, отношенията в промишлеността, но не бива да бъдат прекалено ограничаващи правилата, които се предлагат? Какви препоръки да дадем по отношение, например, начина по който ще се рационализира цялата процедура за изпращане на а, колети, така че в крайна сметка, както да се повиши качеството, така и да се създаде а, е, удобство за потребителите. Трябва да има по-голям достъп, разбира се, и за операторите, доставчици на услуги. Не трябва да да се претоварват малките и средни предприятия с нови задължения в никакъв случай. Във всъщност мисля, че е, се движим в правилната посока. Трябва да анализираме онова, което вече сме направили по отношение директивата за защита на потребителите. Електронната търговия със сигурност трябва да бъде подкрепена, а освен това е необходимо да има разпоредби, които да дадат възможност на потребителите да използват, разбира се, и сметки в друга валута така че очевидно могат да използват а, своите а, средства, които са предвидели за конкретна покупка или услуга. Необходимо е да има също така и начин за сравняване на цените, да се изчислява цената на доставката, в реално време да се извършват всичките тези услуги можем, да, можем да анализираме също така и всички възможности, които може да предостави едно МСП, що се отнася до реализиране на доставките. В резюме становището се подготвя в правилната посока, докладът съдържа предложения, които не се отклоняват от нашето становище и мисля, че ако се приема така нещата, всичко ще бъде приемливо. Благодаря. Председателката, по този начин приключваме с докладчиците в сянка. Имате думата, господин Декампус, най-напред вие. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да започна с изказване на благодарност на господин Павло Ариас Ечеверия за наистина добре подготвения доклад е, има за какво да се гордее с е, този материал. Що се отнася до качеството, трябва да подчертаем, че качеството на доставките е от най-голямо значение за потребителите. Следователно, това е най-важно за нас наистина, когато става въпрос и за презгранични услуги, които се предоставят на потребителите. Обикновено това е най-голямото притеснение както е, за е, стопанските субекти, така и за потребителите що се отнася до броя доставки, които се изпращат в друга страна, можем да кажем, че очевидно техния обем е по-голям, отколкото тези, които се изпращат в рамките на една държава. Това е свързано, разбира се, с затруднение, както за доставките, така и с цялостната организация, което пък означава, че цените понякога достигат наистина до абсурдни нива. Дори и тогава, когато не са много отдалечени точките на доставката, изпращане и получаване, така че цените трябва да бъдат надежни, трябва да бъдат прозрачни системите за формиране на цена и в крайна сметка продукта да стига до потребителите в едно разумно време. Така че, според мен, наистина пазара сега е готов да се развие този стопанска дейност. Вече съществува добра рамка, в която може да се развива тази дейност. Не би трябвало да се притесняваме. Трябва вниманието да бъде насочено не към големите, към малките и средни предприятия. Това прави и докладчика. Що се отнася до иновацията, до разширяване на а, услугите, с които ще разполага потребителя, що се отнася до е, доставката в е, труднодостъпни райони, проследяване на продукта от покупка до доставяне, независимо от къде е тръгнал продукта, дали много далече. Е, това са все много важни въпроси. Мисля, че ще бъде много полезно да се изградат и съответно интернет страници, където може да се сравнява качеството на доставката между отделните компании, които предоставят тази услуга. Естествено има различни дружества, които предоставят подобни услуги. Ще бъде добре да има такива интернет страници, където може да се сравняват е, цени, срокове на доставка, надежност и така нататък. Всичко това ще допренесе до по-голямата прозрачност в интегрирания общ общ пазар. Искам да поздравя Пабло Ария, защото докладът е много а, балансиран, много добър. И разбира се, с добавките от колегите той ще стане още по-богат. Благодаря. Председателката, благодаря. Друг жела ли думата? Ако не, тогава ще дам думата на комисията от Генерална дирекция Март. Имате думата господин Стенг. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Особено на господин Пабло Ариас Ечеверия от много добър доклад. Благодаря и на докладчетите в Сянка за висококачествената работа. И ето разискванията нас посочват до какъв голям консенсус се стига благодарение на изключително балансирания доклад на господин Пабло Ариес. Ечеверия. Много е добре, е, когато ставаме свидетели на това как Европейския парламент е, идентифицира същите проблеми, до които сме стигнали и ние, а също така и относно решенията какво да се прави от тук нататък, така че да се стигне до консенсус. Съгласни сме, че прекалено рано ще бъде да се намесим прекалено, е, с прекалено много правила и регламенти. Трябва да има инициатива в крайна сметка. Е, необходимо е да има нива на контрол и наблюдение. Това е нещо много важно. Мисля, че всички в залата се обединяват около тези предложения, така че с интерес очакваме развитието на темата от тук нататък. Благодаря. Председателката, имате ли други въпроси? Някой в залата? Въпроси към комисията? Ако не, тогава позволете да ви благодаря на комисията, докладчика и на всички изказали се по темата. Сега какъв е графика? Измененията са със срок 5 ноември, как гласуването в комисия е, пропуснах да спомена, че 8 октомври на обяд е крайния срок за измененията. 4 или 5 ноември предстои разисквания, а гласуване в комисия се предвижда на 16 или 17 декември. Приключваме с тази тема от дневния ред и така нека да преминем нататък. Следващата точка от, дневен, е, от дневния ред – 13 точка безопасност на потребителските продукти и 14 точка надзора на пазара на продуктите ще дискутираме съвместно. Ще има изказвания от докладчиците по двата доклада, след което ще дадем думата и на докладчиците в сянка и на представителите на комисията. Това са свързани доклади. И Госпожа Шалдемоз е на път към залата. Ще започна всъщност с представенето на доклада, след което ще продължим с изказването на госпожа Шалдемоз. Позволете най-напред да благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивната им работа по този доклад. Ние се опитваме да организираме заседанията на докладчиците по двете теми и съответно докладчиците в сянка. Дискусиите ни бяха много конструктивни. Ние разгледахме предложенията за измененията, както и коментарите, които бяха направени в комисията и по този начин подготвихме предложенията за компромисни предложения, като се надяваме на единогласие максимално по тях. Първо, ще се опитам да очертая измененията на НП по доклада относно надзора на пазара на продуктите. Бих казала, че тук има четири аспекта. Първо по определенията, после онлайн продажбите, санкциите и наказанията – и економическите оператори, връзката на всичко това с определенията и връзката с регистъра. Първо, когато става въпрос за определенията – Дискусията, която се водеше между докладчика в сянка и, е, докладчиците в сянка и докладчика, са свързани с а, е, е, риска, регулаторния риск и а, мрежата. А, господин Шваб, господин Балдасаре, те а, предлагат да има а, едно разделение между продуктите, които съответно предизвикват единия или другия риск. Ние отчетохме анализа, който се прави по регламента по отношение, например, не спазване изискванията за продуктите. Струва ми се, че онова, което е в сърцевината на предложенията за измененията се всъщност е, именно разграничаването между риск за сигурността, за безопасността е, за потребителите, а от друга страна са рисковете свързани с неизпълнение на изисквания. Може би един начин да се разреши всичко това е да се изгради разлика между понятието риск в единия или в другия смисъл. Можем да определим различни видове риск, риск за сигурността, риск за неизпълнение. Така че от една страна да се определи какви са точно типовете рискове и да има ясно категоризиране. По-нататък възникващия риск – на един продукт. Това също следва да бъде разгледано в, в определенията. Има някои изменения, при които възникващия риск е свързан с е, по-скоро нехармонизираните продукти защото хармонизирането само по себе си ще покрие наистина изискванията за е, безопасност на продукта. Според нас, възникващия риск е всъщност тип риск, за който не знаем, че съществува. И това а, предизвиква наистина известни трудности относно хармонизираните, нехармонизираните продукти. Ние не знаем какъв риск може да се крие там. Например, някои случаи при детски играчки риска не беше известен и съответно не е отразен в регламента но после, когато е влезе в употреба, тогава става ясно, че той крие рискове. И наистина в този смисъл е трудно да се правят разлики между хармонизирани и нехармонизирани продукти, когато говорим за възникващи рискове. Uh, then, uh, um, one, um, point... По-нататък, онлайн продажбите. Предложение на Грип по-конкретно. Във връзка с продажбите в онлайн среда. Целта на целия регламент е да се обхванат и е, продажбите в онлайн среда, както и другите видове продажби. И по този начин можем да предложим общо решение, което всъщност да бъде във връзка с правилата, които предписваме и за двата вида рискове. Мисля, че в съществуващите актове можем да намерим добър модел за подобно предложение. По-нататък наказанията, санкциите се изискват доста подробно. Е, някои колеги биха желали да има сериозни наказания, които да са съразмерни. Нещо, което трябва да се подчертае тук, в тази връзка с наказанията. Тогава, когато става въпрос за умишлено а, въвеждане на елемент риск. Тук наистина не можем да говорим за такъв риск, ако дадем пример, например, че се стигне до а, смъртен случай. This is meant to be quite clear. Съвсем ясно Става въпрос за възпиращи наказания. бих искала тук много ясно да се хармонизира текста с законодателството, което съществува в областта на утвърждаване на конкуренция, справедливата конкуренция. Когато става въпрос за равнопоставеност, за конкуренция, наистина не бихме искали с умисъл някой да нанесе вреда на потребители с цел извличане на полза от това си деяние. Така че а, много бих желала наистина, когато се разглеждат тези деяния с умисъл, да има конкретно а, предложение по отношение на наказанията. След това Имаше разисквания с комисията, що се отнася до економическите оператори. Струва ми се, че е много важно да разгледаме по-подробно този специализиран технически аспект, така че в крайна сметка, сметка разпоредбите в регламента наистина да бъдат насочени към рисковия компонент или компонента свързан с наблюдение. Необходимо е да се вменят допълнителни отговорности тук, когато трябва наистина да се уточни елемента свързан с наблюдение на пазара. Това са разпоредби, свързани с задълженията на производителите – извън Европейския съюз и тогава, когато се назначава авторизиран представител в рамките на Европейския съюз и съответно техническите документации, документи, които се предоставят на съответните власти, но разбира се, тук нещата вървят доста гладко, както разбирам. И на последно, но не и по значение място е деб дебата, който се води за РАПЕК, системата за бързо обмен на информация за опасни е, продукти, нехранителни. Отново тук става въпрос за типа риск, който трябва да имаме предвид. Различни специ... специалисти излагат различно свое становище. От една страна, мисля, че се изразява а, е, мнението, че а, е, Рапекс трябва да съществува тогава, когато има сериозен риск. Но от друга страна, след като се изслучаха много коментари, не само страна комисията, но и до други от гледна точка наблюдението и органите, които извършват наблюдение в отделните държави членки. Проблемът е в това, че има толкова различни тълкования в държавите членки относно а, сериозен риск понятието. Така че може наистина да възникне случай една седмица с един и същи продукт. В някои случаи някъде се счита риска като сериозен, а в други случаи просто се отчита като риск. Освен това, когато има възникващ риск, когато има различен дългосрочен риск, Например, не че веднага а, се убива а, потребителя, просто с а, отсрочено действие този риск, тогава отново следва да се анализират конкретния случай, да се подготви конкретна формулировка, така че всички а, рискове да бъдат обхванати и отново да се изключи пък от друга страна по-маловажния случай. Може би ще се разреши този проблем отново, когато анализираме определенията и отново типовете риск, регулаторен риск или риск по неизпълнение. Но а, много бих желала да чуя вашата гледна точка, за да решим как да постъпим от тук нататък. Както казах, има различни тълкования не бива да бъдем спирани в дебата от по-подробните по аспекти. Трябва да насочим вниманието си към сигурността. Държавите членки по различен начин, разбира се, подхождат. За нас е важно да намерим равновесието в дефинициите и да обхванем всички видове рискове. Сега вече имате думата за вашите коментари, но преди да се обърнем към докладчиците в сянка, ще дам думата на госпожа Шалдемос по безопасността на потребителските продукти. Вече започнах да говоря и по тази тема. Затова реших да започна всъщност преди вие да влезете с моя доклад и сега вие ще имате думата по вашия. Like to... Благодаря ви. Разбира се, че нямам нищо против. Моля за извинение за това, че закъснях. Трябваше да гласувам в комисията НВ по медицински продукти и повечето от измененията на нашата комисия бяха прияти при гласуването, така че нещата вървят добре. Доколкото разбирам, ви иска да представя моята част и след това също ще говоря и по другите аспекти. Да, мисля, че това ще бъде добре. Ако първо представите вашия доклад, а след това влезете в ролята на докладчик Сянка по другия доклад. А, да, извинете, наистина, че не бях тук на време. Първо, смятам, че трябва да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната откритост в целия процес и да можем да поработим върху един добър доклад. Разбира се, това ще ни позволи да стигнем до добри компромисни текстове и да финализираме този законодателен акт преди този мандат. Мисля си, че това е много важно. Няма да се спирам на моя доклад. Ние вече сме го обсъждали, така че сега ще представя кои сфери позволява да се постигне компромис. Като цяло съм определила девет сфери, в които според мен трябва да потърсим компромис. Първо, обсъждахме приложното поле и безопасността на продуктите, използвани в сферата на услугите. Мисля, че тук трябва да потърсим компромиси, защото аз мисля, че е важно да постигнем съгласие за това, как да определим приложното поле на този регламент. Надявам се, че е възможно също така да постигнем компромиса за дефиницията за имитиращи храна продукти, привлекателни за деца. Защото мисля, че трябва да заложим условия в законодателството по тази тема. Също така смятам, че трябва да обсъдим санкциите. За мен е ясно, че е необходимо да има ясни санкции, за да гарантираме това фирмите да спазват законодателството и да гарантираме по-голяма безопасност. Така че тук се надявам, че изцяло съвпада моето мнение с това на госпожа Пити Кайнен. Също така се надявам, че можем нещо да направим по въпроса за маркировката C+. Мисля си, че повечето от вас са съгласни, че маркировката CE е може да бъде подвеждаща за потребителите. За това предлагам маркировката CE+, е така че да се улесни живота на потребителите. Можем да помислим да въведе маркировка C+, или да се оттегли маркировката C от продуктите. Но трябва нещо да се направи, за да може потребителят по-лесно да различава продуктите, а не да се подвежда по тази маркировка. Петият елемент е свързан с принципа на предпазливия подход, който нееднократно се спомена в моя доклад и това не е случайно тъй като не съм съгласна с комисията за оттеглянето на упоменаването на този принцип. Мисля, че е важно поне веднъж този принцип да присъства в законодателството. Но, разбира се, готова съм да обсъдя с вас къде точно да бъде поместен този принцип и съм съгласна, че може и само веднъж да бъде споменат. След това ни обсъждахме какво и как трябва да се направи, за да се използва този регламент и най-вече членове 2, 5 и 6, които се отнасят до предпазните мерки. Мисля, че тук можем да намерим общ език и да стигнем до едно приемливо за всички определение. Много от вас внесоха изменения, са вързани с уязвимите потребители и разумни предвидими условия, така че надявам се, че ще можем да намерим компромиси по тези въпроси. Смятам, че е важно да бъдат упоменати уязвимите потребители и смятам, че трябва да стигнем до съгласие по този въпрос. Също така, много голям и важен въпрос е какви са задълженията на економически оператор. Честно казано, за мен е много важно да се, придлъжем, да се придържаме към пакета за стоките, законодателния пакет за стоките, защото там много добре и много ясно са разписани задълженията на економическия оператор. Знам обаче, че много от вас внесоха изменения в тази сфера и мисля, че можем да постигнем съгласие без да подкопаваме отговорността по цялата велига на доставки, да намерим формулировки, които да позволят по-лесно да се разбират задълженията на економическите оператори. Мисля си, че е важно да се придържаме към задълженията, които вече са визирани в законодателния път пакет с стоките. И също така важно е дефинициите в този законодателен пакет, който обсъждаме вече да са приведни съответствие с дефинициите в други законодателни актове. Член 13 говори за определени освобождавания от отговорност на економическите оператори. Трябва да помислим какво можем да направим тук, но смятам, че е важно да сме достатъчно стръкни. Разбира се, няма нужда да увеличаваме тежеста върху економическите оператори, но е ясно, че те са унези, които най-вече отговарят за пускането на пазара на безопасни продукти. Може би сте забелязали, че не съм споменал никакви компромиси по член 7 страната на происхода и това е защото аз не мисля, не защото не мисля, че мога да се постигнат компромиси, а защото съм много силно за предложението на комисията за това. Предлагам само да гласуваме по този въпрос, дали да подкрепим комисията или не. Аз лично подкрепям комисията и смятам, че е добре да има обозначение на страната на происхода. Има и други въпроси, които бихме могли да обсъдим, но тези девет аспекта са онези, по които аз също ще се постарая да формулирам компромиси, за да може да имаме ясно и полезно законодателство, което ще позволи да имаме един по-безопасен вътрешен пазар на стоки. Също така обсъждахме на едно заседанията с докладчиците в сянка графика. И тук искам да повторя, преди да приключа, че аз мисля, че е много важно е да се придържаме към нашия график за гласуването в комисията и евентуалните преговори със съвета. Но за да постигнем широка степен на съгласие, мисля, че трябва да проведем поне още една-две срещи с докладчиците в сянка, за да обсъдим нещата помежду ни, но не да промениме в крайна съмет сметка датата за гласуване, а да проведем повече срещи преди вече определената дата за гласуване. И мисля, че предвид това, че имаме толкова много сфери за потенциален компромис, трябва да предвидим повече време за обсъждания. Сега, по другата тема. Мисля си, че е важно да бъдат уеднаквени дефинициите в двата законодателни акта. Мисля, че трябва да помолим правната служба да ни помогне и да определим как да процедираме по най-подходящ и по най-ясен начин. За РАПЕКС, да, съгласна съм с вас. Много е трудно да се намери решение свързано с РАПЕКС. Важно е обаче да се да се разграничи несъответствието от рисковете. И може да се окаже, че един продукт, който е в несъответствие, да бъде включен в системата RAPEX. По този начин производителите ще полагат повече усилия да бъдат в съответствие с всички регламенти. Неважно в контекста на РАПЕКС да се прави разграничаване между сериозните рискове и всякакви други видове несъответствия, които не водят до сериозни рискове. Като цяло смятам, че е важно държавите членки да поемат повече отговорност, да има добре функциониращ пазарен надзор. Да, държавите членки имат проблеми с ресурсите, но от друга страна те имат задължение да правят повече. Затова предлагам идеята да бъдат въведени минимални изисквания за проверка на стоките пускани на пазара. Прочетох, че 0,3% от стоките пускани на пазара се проверяват с компетентните органи само една трета от процента и може би трябва да поискаме минимума да бъде 2%. Разбира се, отворена съм към по-нататъчно обсъждане, но мисля си, че трябва да изпратим ясно послание до държавите Шенки, че те трябва да поемат повече отговорност в сферата на пазарния надзор. И също така внасям изменения, свързани с общоевропейската база данни. Това е нещо важно за нас, защото това е един инструмент, който ни позволява да установим кои са наистина опасните стоки. Разбира се, трябва да засилим сътрудничеството с митниците и тъй нататък, но няма да спирам върху подробности. Искам да кажа, че що се отнася до регламента по пазарен надзор, госпожо Пети Кайнен, аз съм доста близо до вашата позиция. Просто трябва да потърсим начини да гарантираме по-ефективен пазарен надзор. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще се постарая да продължим с докладчиците в сянка. Господин Балдасари, докладчик е от НП, заповядайте. И ако започнем с вас и преминем към господин Кройцман, аз разбирам, че ви отговаряте и за двата доклада, нали така? Говори се без микрофон. Добре, ако вие двамата може да се изкажете, добре. Благодаря ви, госпожо председател. Благодарности към колегата Шалдемозе и към вас, госпожо председател, за вашата работа като докладчици. Не смятам, че има смисъл прекалено дълго да обсъждаме тези доклади, тъй като вече сме ги обсъждали. Мисля, че е важно да се отчетат внесените изменения и да изкажем нашето становище по тях. Аз внесох изменения по приложното поле, защото аз смятам, че е по-добре да се обясни, че се стремим към по-малко затруднение, повече яснота. По член 3 и дефиницията на безопасен продукт искам да подчертая значението на гарантирането на това, че стандартите за опазване на здравето и безопасността са отразени и спазени. Що се отнася до оценяването на безопасността, има цял един набор от критерии, които се включват, които са свързани също с дефинициите, безопасност за потребителя, съвременно състояние и други подобни. Мисля, че тези критерии трябва да са обективни и производителят трябва да знае за тях, например, сегашно състояние технологията и законните очаквания на потребителите са едни понятия, които трудно биха могли да се тълкуват от производителя, още по-трудно биха могли да бъдат спазени от потребителя за 10 години срок. Според мен това е прекалено дълъг срок, но може би ще бъде добре да се гарантира това, че определени стандарти се изискват, но да не се изисква в продължение 10 годините да бъдат спазвани. Важно е също така се гарантира спазването на правила и от вносителите. Те имат свои задачи и свои задължения. Трябва да гарантираме това, че продуктът се придружава от необходимата информация. Но вносителите не са тези, които трябва да доказват съответствието. Сега за задължение да които говореше докладчика, економическите оператори имат определени задължения, проистичащи от предлаганото законодателство – много изменения бяха внесени в тази сфера и мисля, че е много важно да се съсредоточим върху вече приятия текст, без да внасяме изменения. По мрежата за безопасност, общностното законодателство следва да бъде единствения законодателен акт, който да се спазва от производителите в бъдеще. За маркировката имам тук съмнение. Мисля, че това само ще доведе до несигурност. И в крайна сметка ще има прекалено много етикети, което ще бъде в крайна сметка загуба на време и пари. Мисля си, че ще бъде много обренително това, особено за МСП. За принципа на предпоследния подход искам да повторя съмненията, които вече са били изразени. това може да доведе до правна несигурност. Този принцип е включен в дефиницията на безопасния продукт и се говори за потенциални рискове и предсказуеми или предвидени начини за употреба. По санкциите. Когато се нарушават нормите за безопасност на продуктите, имаме различни дефиниции в двата регламента, е определено трябва да има един вид дефиниране на санкциите и може би регламента за пазарен надзор трябва да разписва по-подробно санкциите. Изменението на господин Кройцман отразява това и според мен то е една добра идея. Сега обозначението на происхода. Съгласен съм, това е нещо, което се обсъждаше много и господин Кройцман става много емоционален, когато се говори за това, но в Комисията по правни въпроси, по международна търговия и по промишленост има огромно мнозинство, което подкрепя тази идея. И може би ние бих могли да потърсим баланс между въпросите, свързани с органите за пазарен надзор, от една страна и е гарантирането на получаването на информация от потребителите в мястото на доставка. Е, не поддържам твърдението, че 10% от продуктите са, не са безопасни. Има страни като Китай, Япония и САЩ, които налагат обозначението за происхода за всички вносители. Тоест, не става само с увеличаването на безопасността на продуктите, но и за по-голяма реципрочност между Европейския съюз и международните му партньори. Накрая благодаря на докладчиците за прекрасната работа. Мисля, че ще успеем да постигнем съгласие в нашата комисия. Благодаря ви, господин Балдасари. И сега преминаваме към Алде, господин Кройцман. Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, аз ще се спра на една от двете теми. Знаете, че са внесени много изменения. Искам да говоря за безопасността на продуктите. Има предписания за препоръки за хармонизиране, за хармонизираните и за нехармонизираните продукти. По отношение на нехармонизираните продукти трябва да се избегне дублирането на мерки Важен елемент от първата глава е хармонизирането на разпоредбите, като се прави е, е, разлика между законодателството за хармонизирането и това за нехармонизираните продукти. Нещо много важно. Решения се търсят и чрез наблюдението на пазара. За хармонизираните продукти трябва да кажа, че има пропуски в законодателството и точно там трябва да се намесим. Що се отнася до задължителната маркировка за происхода на продукта, не съм непременно съгласен с вас, господин Балтазар. Първо трябва да се направи оценка на въздействието, да се види каква е правната рамка, а за момента нямаме такива, защото в противен случай това няма да донесе никаква полза за потребителите, нито ще увеличи проследимостта на продуктите. Смятам, че има други разпоредби и други правила, които позволяват това. И въпросът въобще е уреден в други регламенти, там където се е, дават, е, които предписват да се дава името и адреса на производителя или на, на вносителя или е, митническите данни. Да се предоставят всички тези данни директно на потребителя може да въведе известно объркване. Смятам, че е, това е важно за защита на самите потребители. Аз съм говорил с организации на потребителите, те са против тази допълнителна информация. А освен това, това ще увеличи административната тежест за малките и средни предприятия. В понеделник направихме предложение е, е, е, за да се избегне отрицателното въздействие върху МСП. Защото е, трябва да мислим преди всичко за най-малките. Има редица продукти, които се се подготвят и могат въобще да не излязат на бял свят, да не, да не излязат на пазара, защото им се създават пречки и препятствия. Аз лично си държа на позицията. Смятам, че тези предложения на господин Балтазара нямат нищо общо с безопасността на е, продуктите. А ако разбира се има мнозинството, ще е политическо, но няма нищо общо с безопасността на продуктите. Освен това, трябва да имаме правна яснота, правна сигурност. По отношение на прибаващите децата продукти, трябва ясно да се е, определи отговорността и да се намери най-рационалния и балансиран подход. Предпазливостта искам да кажа, че е, поведението ни тук е много сходно с реакциите ни по отношение на проблеми с околната среда. Какво е, каква е ролята на инспектор, който трябва да контролира продуктите? От какъв принцип изхождат? Е, е ли това принципа на предпазливостта? Трябва ли той да контролира всички продукти, които се пускат на пазара? И това ли е наистина нашата цел? Възлагаме ли му да контролира продуктите и да гарантира навсякъде безопасността? Ако искаме по този начин да гарантираме безопасността на продуктите, са, чрез максимална намеса няма да стигнем до никъде. Не мисля, че това е осъществимо. Освен това не трябва да мислим и за защитата на производителите. Трябва да балансираме между всички заинтересовани страни. Даваме препоръки на потребителите за хармонизираните продукти, но ако искаме увеличаване на информацията за всеки продукт, това ще да увеличи административните разходи за всеки един производител, за всяко е, предприятия и докато се докаже тяхната безопасност, някои продукти трябва да чакат години преди да, бъдат, е, да получат разрешение за пускане на пазара. И това ще намали пускането на нови продукти. Достатъчно е, е данните за происход да, да фигурират на веб страницата на производителя. Според мен това е достатъчно. Няма нужда да фигурират върху етикета. има риск а, вносителите да не искат да внасят, защото се боят, че после няма да могат да продадат продуктите. И по този начин да загубят дял, пазарни дялове. В... Така че, пак повтарям, за вносните продукти информацията за происход не трябва да е на самата опаковка, а някъде в, на централизирано място в сайта на производителя, на вносителя, където човек може да консултира при желание. А, що се отнася до обаче и до информацията, която се предоставя от производителите или от носителите, тя трябва да отговаря на истината и да бъде пределно точна. Защо, ако информацията е невярна, трябва, съответният виновен трябва да бъде подведен под отговорност. Знаете какво мисля за марка CE+. Трябва обаче да помислим дали наистина има смисъл и полза от това. С маркировката CE+, можем да всеем объркване сред потребителите и не виждам какво допълнително носи това. замяна на това, виж, разходи, повече разходи, да. И някаква самозаблуда за по-голяма сигурност на потребителите, само с този плюс това е, според мен е чиста иллюзия и ще създаде фалшиви впечатления сред потребителите. Много благодаря на докладчиците в Сянка относно казаното. Сега господин Хатвик имате думата. Не. Благодаря. Искам да ви кажа, че макар, че ни остават няколко месеца до края на мандата, искам да ви уверя, че аз ще внасям съществен принос в работата по този документ, защото наистина искам да, го, да я приключим. Надявам се следващия мандат да доведе до още по-добра работа на нашата комисия. А... De către colegii mei Norica Nicolae și colegul се запознах с измененията, колегите госпожа Николай, колегата Кройцман. И ще ги представя съвсем накратко за да наблегна на елементите, които са най-важни за мен. Целта на регламента и въвеждането на правила за наблюдение на пазара е, е гарантиране на еднакво, еднакви правила по цялата дистрибуторска верига. Задълженията на предоставящите е, междинни услуги е, които сътруднича с, е, с органите за наблюдение на пазара, с, с, са да създадат една онлайн платформа за реализа... пазарна ре... реализация на продуктите. Задълженията на органите за наблюдение на пазара не трябва да се свежат само до наблюдение върху безопасността на продуктите, но и до спазването на европейските стандарти за хармонизиране. И затова тези органи би трябвало да се включат малко по-активно в процеса на стандартизация. А дали този нормативен акт ще бъде ефикасен, това ще зависи дали правилно ще се разпределят отговорностите и задачите по цялата верига, а член 8, който ограничава броя документи, които могат да се изискват от економическите оператори, е много уместен за, за да може наистина да се искат реално съществуващи документи. И изменението предвижда предоставяне на документите или а, е, на хартиен носител, или в електронен вид. А, е, освен това, е съществено значение има разграничаването на отбелязването или посочването на продукти, които не съответстват на изискванията, които могат да са опасни за човешкото здраве, които крият много висок риск. Във връзка именно с оценката на риска, залегнала в член 13, 13 се препоръчва въвеждането на обща методология до всички държави членки и подкрепа от комисията в този процес чрез актове за изпълнение. Презумцията за безопасност е, е, и оценката на е, риска ще се правят въз основа на три критерия. Продукти, които отговарят на европейските изисквания, спрямо които обаче е възможно да се предприемат нови действия, ако междувременно в последствие са се появили нови данни или има правна несигурност. Що се отнася до блокирането на някои пратки, вносни продукти на външните граници, трябва да се намери решение за да, да се избягва ненужното забавене. Що се отнася до системата RAPEX, смятам, че идентификацията трябва да се свежда само до продукти, които крият сериозен риск ако системата бъде зарината от купища сигнали, смятам, че това ще затрудни съответната държава членка. Накрая, що се отнася до санкциите, предвидени в член 31. Системата, която предлага групата на либералите, нашата група, е вдъхновена от антитръстовото законодателство и конкурентното право. Трябва да има общи санкции по отношение на срок, е, спрямо тежестта на вината е, и е, евентуално вързане с процента продажби. Мисля, че един подобен подход ще бъде по-балансиран, отколкото залегналия в момента в доклада. Аз съм отворен да постигнем компромис по всички висящи въпроси и останалите елементи, текстове от регламента, за да може в крайна сметка да изработим един ефикасен инструмент за наблюдение на пазара и гарантиране на безопасността на продуктите. Благодаря и сега от името на зелените. Благодаря. Аз също ще бъда кратка. Zusammen und hoffe, dass wir auch äh, много благодаря за сътрудничеството на всички останали докладчици в Сянка. Успяхме да свършим много добра работа и да убедим колегите от съвета. Не знам още какво ще е последното решение. Продължаваме преговорите и всичко ще зависи и от нашата гъвкавост. Много е важно да се постигне споразумение по възможност по времето на нашия мандат. Не знам. Или може би е по-добре, ако не постигнем добър резултат, да си дадем повече време. Трябва да сме между двете, да, да видим кое е по-доброто. И много важно е да се е, уточнят понятията съответствие, несъответствие, риск. За какво служи системата Рапекс. Аз смятам, че е много важно рапа да се използва само за рисковете и да не е, служи за всякакви други е, ненужни неща, защото ще спре да функционира. Аз мисля, че трябва да се засили е, информационната система в, в добавка към е, РАПЕКС, за да може рапекс да бъде е, използвана само за установяване на риска и евентуално несъответствието. По отношение на санкциите, възнамерявам да отегля е, намерен, е, измерението си, защото това на колегата е много добре, много добра основа, въз, и, възоснова на която можем да водим дискусия. И още нещо, което според мен е важно – а, има едно трудно за превод на немски понятие. Автоматизъм или автома... неутрална система. Някои продукти се блокират с цел наблюдение, други не. Трябва да гарантираме равно третиране. По отношение на безопасността, госпожо Шал Демоз, има въпрос към вас от е, доста време си сътрудничам в тази област. Аз не съм доволна от начина по който Европейската комисия решава проблема с маркировката CE. Как можем да принудим комисията да признае, че има проблеми и да предложи подобрение? Съгласна съм с вас. Може би е, вие напипахте най-единственото решение, именно да се направи това в, в рамките на преглед на законодателството, е, да има повече правна яснота, има брошури, но може би трябва все пак да има някаква маркировка, гарантираща че, е, сигурността, нещо, което да реши проблема. Въпросът е доста деликатен. Знаете, че колко дискусии се водят по CE+, и от опит знам, че няма да е достатъчно. Ако разгледаме статистиката на опасните продукти, ще видим, че има е, удостоверение или маркировка трети, трети е, страни, е, което не дава никаква сигурност на потребителите. Така че C е плюс също няма да донесе повече безопасност. Така че трябва да принудим комисията и съвета по-добре да дефинират това, тази маркировка. Е, да се уточни кой отговаря за съдържанието на което се крие зад е, тези сигли. Е, за другата информация отговарят производителите, вносителите, докато тези, които полагат тази марка е СЕ не е, носят никаква отговорност. И още един въпрос без отговор. Можем да призоваваме комисията да не поставя, да поставя тези букви ЦЕ само върху документите съпътстващи продукт. Но е важно тези букви да се виждат ясно. Виждаме, че все още не е намерено доброто решение. И е, най-просто да се каже, отказваме се от надписа CE. Надявам се да намерим решение скоро. Но остава и въпросът за страната на происход. Нека да внимаваме. Целта е защита на потребителите и проследяемост. Една подобна мярка ще гарантира ли тази цел? Да кажем, имаме производител от Китай, който получава резервни части от Европа. Не, поправя се ораторката. Не, той а, а, монтира продукта в Европа, но с китайски части. Какво пишем? ЕС, ЦН, е, Европейска общност или, или не? Как ще функционира? Как ще се решава кога да слагаме произведено в ЕС? И тази тема трябва да бъде обсъдена и с съвета. И ние като депутати трябва да решим кое е по-важно за нас. Да приключим въпроса по време на нашия мандат или да предпочетем да изчакаме, да, да си дадем достатъчно време, за да стигнем до, до едно много разумно решение с съвета, което ще надвиши нашия мандат. И накрая по отношение на определенията. Аз съм за ясни определения. Разбира се, трудно. Какво е потребителски продукт, промишлен продукт? Нещата не са ясни, дефинициите на комисията не са ясни, трябва да бъдат допълнени. Аз съм направила едно предложение в този смисъл и то вероятно не е съвършено, но е много важно да продължим работата по определенията, защото смятам, че там комисията не си е свършила работа. Благодаря, Ашли Фокс Екаре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господа, госпожо Кошодемоза. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Разочарован съм, че не успях да изслушам вашето представяне на темата аз започнах 5 минути по-рано, а пък в края пропуснах едва ли не половината от разискванията, но така се случи. Що се отнася до защитата на потребителите? Моята група проведе изслушване с а, различни участници, включително АНЕК, а, Европейската асоциация за координиране представителство на потребителите и а, се коментира CE е маркировката или происходът. И е, заключението беше, че няма да се стигне по този начин с ползи до ползи за потребителя. Може би има други ползи, но не това. Е, отбелязването на происхода е протекционистична марка. Не се прави в интерес на потребителя. Ако в крайна сметка искаме да има проследяемост или да се е, грижим за потребителя, тогава трябва да се въведат е, други мерки. В заключение, няма полза от е, етикет за происход. Това е протекционизъм. По е плюс. Отново трудно ще ме убедите. Дали по този начин ще помогнем на потребителя? ако някой може да подправи е, етикет CE+, е, CE ставите, значи и CE може да бъде фалшифициран. С други думи, отговора е надзор на пазара. Няма нужда да се създава нов етикет, нова марка. Сега, по отношение на а, е, детските продукти, продуктите за деца и а, храни. Няма да повтарям казаното от мен до сега по този въпрос. Просто ще кажа, че в сегашния си вид проекто законодателния акт е проблематичен. Трябва да намерим добро решение, което означава, че едно дружество, което прави, например, някакъв сапун под форма на кексче, е, не е забранено, но в крайна сметка проблема е в това, че продукти, които приличат на храни, правилата за тях са много рестриктивни и трябва да променим това. На последно място въпросите, свързани с наказателните мерки. Това трябва да се определя на, от държавите членки. Не трябва ние да казваме на държавите членки какви наказателно-правни мерки да предвиждат. И а, а, наистина а, усилията а, за решението крайното относно етикета трябва да се остави на държавите членки. Връщам се на надзора на продукта и принципа за предпазно. Всичко това е укрепено в договора. Няма да нужда да се създава законодателство и отделен акт, просто защото някой така желае. Може по различен начин да се третират различни принципи. Защо да пишем за всичко? Това няма да има никаква полза от е, едни пространни актове. И и надали потребителите ще се чувстват по-добре. По отношение на Рапекс напълно съм съгласен с казаното от госпожа Рюле, защото в крайна сметка това трябва да бъде оставено единствено и само да бъде система за сериозни случаи. Сега, по отношение на а, останалото. Наистина нямам, нищ, не виждам защо трябва да има отделни лаборатории на ниво общност, защото държавите членки разполагат със своите лаборатории и комисията може да разчита на техните заключения. На последно място санкциите. Предложенията така както ги тълкувам, трябва да бъдат вързани, свързани с оборода, оборота. Аз не съм съгласен, трябва да е свързано тук с печалбата. И отново държавите членки трябва да предложат съответните санкции, наказателно-правни наказания и мерки. В заключение, мисля, че това важно досие се нуждае от повече от едно заседание на докладчиците в Сянка. Имаме много работа, трябва да подготвим компромисите. Е, съжалявам, че тук започна по-рано дебата и аз пропуснах онова, което е, трябваше да чуя и, съответно да коментирам, но се надявам, че докладчиците в Сянка ще могат съответно да постигнат компромис на своите заседания. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Салвини, следващия оратор. E Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците. Този регламент носи наименованието надзор на пазара на продуктите. Някои казват, че ние като евроскептична група е, някак си сме в сърцевината на Европа. Да, добре, нека първо да решим за какво става дума, когато говорим за Европа. Всеки може да има свои собствени идеи, но трябва да а, знаем къде се произвежда продукт, когато става въпрос за сигурност на продукта. Не бива да отричаме очевидното. През последните 10 години Европа искам да ми кажва къде се произвежда съответно сапуна или обувките и така нататък. Е, искам да зная как се е произвел продукта, какъв контакт е бил продукта в последствие, в какви региони е бил, какви са били социал-екологичните условия и нещата се различават между Стокхолм, Берлин и Лондон и така нататък. Така че да отречем факта, че безопасността е свързана с държавата по происход, означава да отречем, че когато сме тук в Брюксел, по време на нашите, провеждаме заседание тук в Брюксел, което е факт. Очевидно това е, е въпрос, който отново е свързан с протекционизма. Ако е, САЩ направи това е Китай, Индия, Япония, тогава значи всички постъпват по този начин. Кой е прав, ние или другата част от света? Може би тук в Европа не отстояваме а, интересите на потребителите, може би отстояваме чужди и други интереси. Благодаря ви за всички усилия, но в крайна сметка гражданите, които купуват продуктите, трябва да бъдат в центъра на нашия интерес. Не бива, според мен, да ги наричаме потребители. Важно е, разбира се, да се знае какво купуват. Има две изменения, които са предложени, които отиват отвъд а, тази позиция. Когато става въпрос за потребител, производител, Европейския съюз, за нас ще бъде важно а, от къде е направена пижамката, с която ще си облека детето. Това е право на всички. Има научно-развойна дейност, проверява се безопасността на продуктите. Милионни евро се харчат за научно-изследователска дейност в тази област. Уверявам ви, че ще гласуваме по един проевропейски начин в групата Европа, свободата и демокрацията. Бихме искали да вярваме в бъдещето на Европа. Искаме да отправим ясен сигнал, че се защитават и интересите на гражданите, на производителите, на занаячиите. Последното проучване в Италия сочи, че всъщност доверието в Европа е на изключително ниско ниво, не бивало ниско ниво. всичко това може да бъде свързано и с нашата тема, а именно происхода на продуктите, които купуваме. Надявам се, че хората ще гласуват за нещо, което е разумно, очевидно за всички. Очевидно не така стоят нещата. Желая успех на докладчика но се надявам, че ще можем конкретно с гласа си да посочим, че Европа отстоява и заслужава доверието си. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към другите записали се списъка. Това са колегите, които поискаха думата. Заповядайте, госпожо Стайлер. И ако има други желаящи да се изкажат, моля, съобщете за това. Благодаря ви, госпожа Пети Кайнен. Мисля, че беше много интересно това, че днес, за разлика от други пъти, работи много ефикасно, изпреварваме графика. Едва ли трябва да се оплакваме за това. Очевидно е, че ще има допълнителни заседания с докладчиците в сянка, както спомена колегата Шалдемоза. Определено ще има въпроси, по които ще намерим компромиси и трябва да работим максимално продуктивно за тази цел. Искам да се спра за няколко неща. Първо, Рапекс. Аз се срещах с хора, които се занимават с проучване надзор на пазара и те ми казаха, че би било добре да изслушаме съвета, защото съвет извършва дейности в тази конкретна сфера. Наистина, кажените са загрижени от това, че няма достатъчно яснота. Има загрижено сред потребителите, че те ще бъдат изложени на повече риск в резултат от новото законодателство. Вие, госпожо Петикайнен, вие говорихте за много важни неща, наистина. За продукти, които са опасни, Разбира се, аз като майка искам да знам кои продукти са опасни за моето дете. А също така в тази светлина е много важен въпрос за нехранителните продукти, направени така, че да са привлекателни за деца. Имаше много неща, които бяха направени и те увредиха много интересите на уязвимите потребители. Ние водим дебата за маркировката С. Смятам, че ако ще обсъждаме тези въпроси, мисля, че трябва да се стремим да финализираме този въпрос преди края на мандата на сегашния парламент. Uh, then, um, Благодаря. Сега господин Коферати. Грация. Благодаря. Искам и аз да благодаря на двете авторки на доклада, е, който показва, както се видя и от дискусията, остава обаче доста висящи въпроси, но аз имам доверие в тяхната да възможност да, решат, да ги решат. Вече минат доста дълъг път и са постигнати значителни неща. Аз съм внесъл изменения, но не искам да говоря за тях. Искам само да се спра на кратко на това, което според мен е основната тема. Нашата цел, залегнала и в предложението на комисията, е да се гарантира някаква сигурност, безопасност на, те, на потребителите и всички данни, които могат да им бъдат предоставени е, е, и които трябва да, да им позволят да познават всички рискове, на които се излагат не само рискове, които не се, не се дължат примерно на това, че те са разсеяни и, и, и не внимават, на които реално съществуват и точно трябва да ги приобщим, да ги да привлечем вниманието им върху тези проблеми. Тук се говореше за споменаването на происхода. Това по-скоро би трябвало да въжи е, най-вече за суровините, които са, или за съставките в даден продукт. Всичко, което позволява по-добре да се опише продукта, е полезно за постигане на нашата цел. Например, споменав... не смятам, че споменаването на происхода поощрява протекционизма. Напротив, протекционизма се налага там, където няма прозрачност, където са нарушени пазарните условия, включително и от някои странни форми на конкуренция. Точно когато не се знае происхода на продукта, има риск и нелоялна конкуренция и дори в някои случаи може да става въпрос за наказателна правна отговорност, наказателна отговорност. Така че е, смятам лично, че трябва да се спомене происхода, включително и на суровините. Това не, не са някакви идеологически съображения, просто е практично. Много важно човек да знае какво купува и дали съответният продукт е произведен по, според правилата, за чието нормите на трудовото законодателство, социалното законодателство, правилата на конкуренцията, противен случай е, цари пълна мъгла, не се знае нищо и е, при такива условия могат да се предлагат всякакви продукти и никой да не носи отговорност. Thank you, and then, uh, Благодаря ви. Следващия урок. Госпожа Гебхарт, благодаря. И аз ще направя опит да бъда кратка в изказването си. Искам да реагирам на някои аспекти, които вече бяха отбелязани или възникнаха в дискусията и които са важни. Ние да не забравяме, че тук комисия по вътрешния пазар, но и за защита на потребителите. И наша грижа е, е гражданите на Европа да имат доверие в единния пазар. Как обаче да постигнем това по най-ефикасен начин? Тук бяха повдигнати да, две възможности. Маркировката CE и посочването на происхода. Това са два важни елемента. Първо, по маркирането CE. Е. Това не е някаква гаранция за безопасност. Това е, е маркировка, с която производителите посочват, че са спазили разпоредбите на европейското право. Само по себе си това не е, е гаранция за безопасност. Е, защото може те да. Е, е, мисля, че е, хората, които смятат, че това е гаранция, просто някъде нещо не са доразбрали или не са се запознали. И затова би трябвало да се попитаме как да отразим и е, е, елемента безопасност. Не, че то не може да бъде фалшифициран. Всичко може да бъде имитирано, подправено. Това не е някакъв е, кой знае, аргумент, кой знае каква тежест. Да не бъдем големи песимисти, но винаги е възможно да има фалшификация и подмяна. Какво носи маркировката C+, как ще се поставя, сам, производителя сам ли ще си я слага или някакъв независим орган ще отговаря за това и смятам, че тук госпожа Моза има право и госпожа Руле. можем да поговорим за прехвърлянето на отговорността. Но не да просто да махнем с ръка и да отметнем този въпрос. Не, не, отговорността е, е важен елемент и трябва да бъде ясно определена. Е, наименованията за происход, посочване на происхода. Много хора не знаят нито откъде идва е, продукта, нито от какво е съставен, по какви, на какви критерии отговаря производството. Верно, че има много потребители, които не се и интересуват от тази информация, но има и много потребители, които правят информиран избор, които винаги знаят какво искат да купят и затова обичат прозрачността, информацията. Да, е, können wir so machen, wie die Kommission das vorgeschlagen hat, oder wäre es nicht notwendig? Разбира се, можем да приемем и позицията на комисията, но можем да подходим и друго яче. Да кажем, ако една блуза или риза е ушита в някоя друга страна извън Европейския съюз и едно копче е зашито в Франция или Германия, тя не е европейска. Сега пак трябва да видим как, определяме продукт, произведен в ЕС. Така, именно подпадаш в буквите CE. Е. Как ще е, направим разпоредбите така, че е, тази маркировка да обхваща максимум е, е, информация. Както каза госпожа Шалде може мисля, че ще се наложат още допълнителни срещи с работодателците в Сянка, за да се обсъдят всички тези висящи въпроси. Текстът е добър, може да бъде подкрепен от повечето колеги в комисията ни. Имаме прекрасна основа за преговори с съвета. И е много важно да приключим това бързо, защото не бива гражданите да продължават да чакат този регламент. Yes. Благодаря. Други желащи да се изкажат, да заповядайте. Благодаря. Аз а, просто искам да се присъединя изцяло към казаното от госпожа Гебхарт. Много е важно да защитим а, потребителите по, ци... по цялата верига на създаване и реализация на продукта. Много е важно да се знае откъде идва един продукт, къде е произведен. Например, тиролските, тиролска сланина. Знам, че има сланина произведена в Холандия или в Белгия, па се произвежда като тиролска сланина. Това не е истина. Ето, тук това е важно, да видите колко е важно да нещата да се поз... назовават точно. И е важно гражданите да имат право на информация, да получат това право. Благодаря, тъй като няма други желащи да се изкажат, ще дам думата на комисията. И ще помоля комисията да предостави своето мнение по дискусията, също така може би по референтните лаборатории и паневропейската база данни. Дали смятате, че това е нещо осъществимо и полезно? Uh, intervention, please. The floor is yours. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви съобщя, че заедно с мен е колега Лиана Брикман, която е директор Генерална дирекция предприятия, така че ние и двете ще дадем отговор, така че целият ни екип от комисията иска да ви благодаря за конструктивните коментари. Работим добре и напредваме добре по това досие. Извинете, че малко закъснях, но това е защото бях на заседание на Корапер, където се обсъждаше въпроса за маркировката за происхода. Съветът има желание да се напредва с това досие и то да бъде прието, така че сме благодарни на парламента и разбира сме готови да помогнем да се решат каквито и да било технически проблеми и тъй като времето е от решаващо значение, искам да предоставя нашите отзиви по това, което беше казано. Благодаря ви за измененията. Както казах, нашата основна цел беше всички потребителски стоки, пускани на европейския пазар, да отговарят на изискванията за безопасност и за това предлагаме да се даде една мрежа за безопасност, която да обхваща всички продукти, хармонизирани или не. И ние смятаме да не остават никакви празноти. Не трябва да се допуска ситуация, в която се удвоява административната тежест за економическите оператори от друга страна. Сега по маркировката за происхода този въпрос и преди сме обсъждали, много от вас казаха, това не е някаква принципно нова идея в Европейския съюз. Много страни от СТО има законодателство за маркировката за происхода, така че Европейският съюз не изобретява на ново топлата вода. Така че ние говорим за законодателство, което вече е прието в много от нашите търговски партньори. Също така се използва на практика от много економически оператори в Европейския съюз. Някои от вас поставих под съмнение причините за включването на това понятие в нашето предложение. Искам да ви уверя, че нашата основна цел е по-доброто идентифициране и проследимост в интерес на безопасността. Около 10% от опасните продукти, за които се съобщава в РАПЕКС, продукти, са продукти, за които органите за пазарен надзор нямат никаква информация и съответно не могат да снимат откъде идват тези продукти, не могат да направят нищо. От практическа гледна точка комисията през миналите години оценяваше какви ще са разходите и ние смятаме, че разходите не са несъразмерни с целта на тази част на нашето предложение. Така че това беше за маркировка на происхода и отново, ако имате нужда от повече информация, от техническа помощ, ние сме готови да ви предоставим такава помощ. За принципа за предпазливия подход нееднократно сме повтаряли в парламента също, че това е един правен принцип, който се прилага също така и в това законодателство по безопасност на продуктите и съответно ще въжи в предлаганото законодателство. Много държави членки изразиха желание този принцип да бъде запазен и за това вие като законодатели трябва да решите дали изрично да бъде посочен този принцип законодателството, но дори той да не присъства изрично в законодателство, това не означава, че то няма да се прилага. По маркировката С изслушахме вашите мнения, разбираме вашите позиции и с уважение се отнасяме към вашата идея да продължите да обсъждате този въпрос. Мисля, че трябва сериозно да се обмисли дали това е нещо, което ще доведе до желаните последици, т.е. да позволи на потребителите да разберат, че такава маркировка е нещо, което е по-различно от маркировката CE+. Т.е. дали потребителите ще разбират, че маркировките CE и CE+, са различни. Това не е нещо, което е проверено и на нас не ни е съвсем ясно как ще се реализира тази идея, но отново ние бихме искали да проследяваме как ще се развива този въпрос в парламента, защото разбираме, че ви ще продължите обсъждането на този въпрос. И последно, е, много говорим за РАПЕКС и за проследимостта. За РАПЕКС искам ясно да посоча, че дейността на РАПЕКС ще се отнася само до много сериозни рискове. Това ще бъде една много сериозна стъпка назад, ако РАПЕК се занимава само с изключително сериозни рискове е, това ще бъде едно сериозно стъпление от вече постигнатите неща. Системата РАПЕКС работи много добре и комисията не разбира защо би трябвало да намалим обхвата на РАПЕКС. РАПЕКС работи много добре и трябва да помислим как да се подобри дейността на РАПЕКС, а не да намалявам обхвата на РАПЕКС. И се надявам, че това мнение ще бъде застъпено по-силно във вашето обсъждане. А също така, искам да кажа, че много от нещата, свързани с пазарния надзор, ще зависят от капацитета на държавите членки. Това въжи и за общоевропейската база данни. Тоест, преди да се предлагат такива идеи, трябва да се провери доколко съществимо да се създаде такава информационна база данни. Разбира се, това е едно добро предложение, но трябва да се уверим, че то е осъществимо на практика. Дам думата на моята колега. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да говоря за измененията към проекто регламента за пазарния надзор. Благодаря за вашите и на вашите колеги блестяща работа. Комисията с голямо разбиране се отнася към редица изменения. Например, много компетентни органи и заинтересовани страни посочиха, че ще бъде по-добре да има по-ясно разграничаване между продуктите, които не са в съответствие с хармонизираното законодателство и небезопасните потребителски продукти. Някои от измененията вървят в тази посока и ние ги приветстваме. Също така се радваме, че много изменения подкрепят това нормите за пазарен надзор да се прилагат в равна степен за всички видове продажби, включително продажбите по интернет. Приветстваме и усилията да се гарантира това, че санкциите в Европейския съюз има достатъчно възпираща сила. Например, предложенията за пропорционалност а, между размера на санкциите и приходите, получени от продажба на продукти, които не са в съответствие, заслужава внимание. От друга страна, предложението за 10% от общия оборот може да не позволи на пазарните органи, органи за пазарен надзор достатъчно гъвкав подход, и може да се окаже, че санкциите са непропорционално високи за по-малки нарушения. Също така много сме заинтересовани от предложението на докладчика да се засили координацията на дейностите по пазарен надзор на европейско ниво. Искам да потвърдя, че комисията желая да подпомага диалога между компетентните национални органи и да насърчава обсъждането по каквито да било конкретни въпроси на пазарния надзор. Също така искам да ви напомня значението на създаването на Европейския форум по пазарен надзор. Нещо, което се предвижда в нашето предложение. Също така тук се говореше за ролята на РАПЕКС. Няма да се връщам към този въпрос. Само бих посочила, че ни смятаме, че една система трябва да се използва за обмен на цялата информация и тази една система трябва да бъде RAPEX. Ако някои държави членки се оплашват, че има прекалено много уведомления, то тогава трябва да проучим последващите мерки. Бихме искали също така да потвърди че ще продължим да работим с същите инструменти за информация, за разследвания, които се водят различни органи. И това определено ще допренесе за съгласуваност на практиките и ще се избегне по този начин скъпоструващото дублиране на дейностите. Има още един друг важен аспект и това е предложението на някои депутатите да създаде общо европейска база данни. На този етап вече комисията смята, че една такава обща европейска информационна данни за уврежданията и на потребителите, но ние смятаме, че това е една несвоевременна, преждевременна стъпка и също така искаме да потвърдим, че що се отнася до предложението за пазарния надзор, то там не се визира принципа като цяло, принципа на предпазлив подход, но се подразбира, че това е един от ръководните принципи, както за економическите оператори, така и за компетентните органи. Така че е изключително важно на всички действащи лица в веригата на пазарен надзор, за да могат те да са наясно какво трябва да правят и какво могат да очакват. И накрая няколко думи за това, че за комисията е много важно с ваша помощ да постигнем бързо съгласие на първо четене преди края на мандата на този парламент. Благодаря с нас, пред нас е и представител на съвета. Обръщам се към вас. Е, може ли да чуем и вашите коментари по това досие? Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Много интересни разисквания се водят по а, е, двата доклада и предложения от комисията. И в съвета също ние провеждаме много интересни разисквания на този пакет от актове. Съвета добре напредва по обсъждането на тези досиета. Имаме същата цел, а именно влизане в тристранни срещи с Европейския парламент, е, така че да можем да стигнем до съгласие в рамките на сегашния ви мандат. Целта ни е еднаква. Всъщност Корепер на политическо ниво започнаха първите разисквания от относно регламента за сигурността на потребителските продукти и мога да реагирам относно зададения въпрос относно РАПЕКС и позицията на съвета. Да, Обсъжда се прилагането на РАПЕХ само за тежките сериозните случаи. В момента още няма становище. В ход е разискването. Работата върви. Надявам се, че ще продължим успешно да работим съвместно. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Има ли други въпроси и коментари? Ако не, ще дам думата. А, имате думата. Може ли да ни кажете какъв е вашия график? Кога е следващото заседание? Ще бъде интересно наистина да чуем как точно стои въпроса за вашия график по тези теми да, благодаря. Съвсем ясно ще кажа, че през октомври имаме няколко кръга преговори. Както казах, целта е да започнем тристранните срещи още в рамките на тази година, за да можем да приключим досието в рамките на сегашния мандат. Председателката, ако няма други въпроси и коментари, тогава ще дам думата на докладчиците. Желаете ли да започнете? Да, благодаря. Благодаря ви за всички изказвания. Госпожа Штайлер ми каза, че ще трябва да се придържам към обичайното си любезно състояние, когато водим преговори. Предишното заседание на докладчиците в Сянка, мисля, че установихме общото помежду ни с цел намиране на компромис, защото всички е, бяха съгласни да отстъпят мъничко, за да може да се постигне компромиса. И слушвайки днешните разисквания, вече не съм толкова убедена в това. Някои от колегите ми наистина бяха доста категорични и като че ли не, проверя, не проявяват склонност към компромис, някои дори излязоха от залата, но се надявам, че асистентите са тук и ще могат да им предадат разискванията. Ако имаме възможност да приключим този пакет преди края на сегашния ни мандат, всички би трябвало с готовност мъничко да отстъпят по отдалните въпроси и по любимите си рожби. Но освен това искам и още нещо да ви кажа съвсем ясно. Нямам нищо против да навлезем в предизборна кампания именно по тази тема. Искам наистина да отстояваме позицията пред потребителите, че ние защитаваме техните интереси. Но не можем да отстъпим от всичко само и само, за да постигнем компромис. Така че е, важно е в крайна сметка наистина да отстояваме интересите на потребителите. Но след като казах всичко това, мисля, че в крайна сметка можем да постигнем е, компромис. Имам списък с 9 основни въпроси. Ще видим какво можем да постигнем по тях но всеки един колега следва да а, приеме с готовност предложението да стигнем до решение. Аз също поемам своята отговорност и мисля, че трябва да предприемем конкретни стъпки. Да, всички имаме конкретни граници, които не искаме да преминем. Искам да повторя поне едно нещо. Приехме при няколко години е, пакета актове за стоките са съответните задължения, които са вменени на економическите оператори. За мен това е граница, която няма да премина. Не искам да се разводнят тези задължения, защото е, актовете са добри и ясно посочват кой каква отговорност носи, когато се пласира един продукт на пазара. Е, отвъд това обаче с готовност очаквам предложенията ви за решение и с интерес очаквам следващите ни заседания, защото все още вярвам, че можем да стигнем до добри компромисни предложения, защото вътрешния пазар и потребителите е, заслужават наистина добър пакет за защита на техните интереси, за да има и добре функциониращ вътрешен пазар. Благодаря. Thank you. Председателката, благодаря. Благодаря на съвета на комисията на докладчиците в Сянка и колегата ми, докладчик за всички разисквания и всички усилия. С интерес очакваме следващия кръг преговори и с оптимизъм гледаме към възможността за създаване на добър компромис в интерес на потребителите и защита на техните интереси. Благодаря. С това точки 13 и 14 от дневния ред са приключени. Ще започнем и обсъждането, но искам да кажа преди това графика. 30 октомври, 13 октомври, прощавайте, след това 17 октомври в комисията ИМКО. I know that some of you uh, need to go, but Знае, че някои от вас трябва да излязат. Uh, Може ли а, да излязате от залата и спокойно, за да можем да продължим нашето заседание, за да преминем към следващата точка, 15, техническа и промишлена база на европейската отбрана. Докладчик Илдиго Гал Пелц and uh, just before I give you the, if you can wait one minute, uh, I. Тук ли е или трябва да почакаме минутка? Sorry to disturb you, but uh, could you move up with the discussion? Много uh, моля да ме извините, че ви прекъсвам, но бихте ли продължили разговорите си в коридора, за да продължим с нашата работа в залата? Много благодаря. Имате думата, госпожо Идилко Калперец. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че за втори път мога да говоря за своето становище относно техническата и промишлена база на европейската отбрана. Какви са конкретните проблеми? Съвсем накратко ще ви запозная. Това проекто становище се подготвя за комисията СЕДЕ. Тя работи в сътрудничество с ИТРЕ. Ние сме подпомагаща комисия. Uh, Основната цел на темата, свързана с техническа и промишлена база на европейската отбрана, е в крайна сметка да се гарантира сигурността на европейските граждани. Що се отнася до измененията, 33 са те общо. Приветствам повечето от тях, защото те наистина а, им допринасят за а, добавянето на още ползи към моето предложение. Основната задача е да се организират приоритетите. Същевременно искам да кажа, че по-ранните опити за подобряване разпокъсаността на пазара не бяха достатъчни. Мисля, че трябва да започнем процедура на преразглеждане на европейската отбрана с цел отраз... изключване на тази раздробеност и с цел планиране на следващите дейности бихме могли да предприемем стъпки в тази посока, например, ако насочи вниманието си към обществените поръчки. В нашата комисия има много експерти в тази област и е, съответно предложените изменения са в този дух. Няколко от компромисите също са в тази област. Напълно съм съгласна с колегите си че държавите членки следва напълно да е, въведат в изпълнение директивата относно а, обществените поръчки в тази изключително специфична и деликатна област, като същевременно се разнообразят и инструментите, с които се работи в областта на обществените поръчки. Необходимо е да се създадат а, равни условия в, на пазара за а, отбраната, а също така и да се въвеждат добрите практики. Изключително важно е да говорим и за нов тип обществени поръчки. Благодаря и подкрепям за предложените изменения на господин Харбър в тази, този смисъл. Много важно е да насърчим използването на нова техника за обществени поръчки в областта на отбраната. Опростяването на изискванията и използването на ИКТ, използването на различни стимули за научно-развойна дейност и други. С интерес ще очаквам мнението на групата, особено на социалистите и демократите в областта на обществените поръчки, защото това ще бъде много важно за окончателното изготвяне на проекто становището. Ще бъде много важно да уточним някои важни аспекти от него. Сега няколко проблема. Сътрудничеството между комисиите, което ще бъде изключително важно, за да няма несъразмерност в предложението. Ще бъде важно също така да се постигнат и компромиси с друг по отношение на други инструменти, които също се използват и отново да се насочи вниманието към преодоляване на раздробеността. Надявам се, че съвета също така ще включи тази тема в своя дневен ред през декември. Надявам се, че ще има и нови стимули в тази области, но особено ефективното разпределение на ресурсите и а, лансиране на още по-големи синергии. Има и няколко изменения, които се предлагат за стандартизацията Необходимо е да има единност подхода към инструментите в областта на отбраната. Това е важно за европейския пазар за отбраната, за да има междусистемна връзка и изключително важно е да има взаимна съвместимост. Според мен, Не се изискват нови стандарти, според мен. Темата е изключително деликатна, но аз мисля, че е, всеки стандарт, всеки нов стандарт ще а, осложни още повече политиката в областта на отбраната. Затова предлагам да се направят някои малки корекции в тази област, които да отговарят на нашата компетентност. Комисията, разбира се, с интерес очаквам а, дискусията в тази област. И на последно място един пример. В някои случаи държавите членки дават приоритет на собствената си отбранителна промишленост с цел по-големи инвестиции и предоставяне на работни места. Следователно, производителите от другите държави членки имат ограничен достъп до националния пазар за отбрана, което води до припокриване, което трудно може да бъде отстранено. Убедена съм, че този доклад би допринесъл за намаляване на тези пречки. I have, um, prepared... Вече подготвих текстовете на компромисите, но те са само в проектен вид. все още е, се водят преговори по тях. И може би скоро ще можем да е, окончателно приключим с редакцията им. С интерес очаквам вашите бележки, предложения и въпроси. Благодаря. Thank you very much, uh, and from our... Благодаря ви от окладчиците в Сянка. Тук с госпожа Герхът и господин Билан от името на Малко Мистер Шмидт. Окей. господин Шмидт иска да се изкаже. Добре. So let's start with... Нека да започнем с Евлин Герхард. Да, благодаря ви. Благодаря и на докладчика за това, че тя подготви един добър работен документ и за това, че тя е отворена към компромиси, защото това е един сложен, много аспектен въпрос и не е лесно да се намери съгласие. За това е важно да се признае също така и да се осъзнае, че това е важен проблем за европейските граждани. Вие посочихте редица важни аспекти, които ние подкрепяме, особено що се отнася до прозрачността на обществените поръчки. за продуктите, закупувани от отбранителния сектор. Ние подкрепяме тези усилия, които са насочени към по-голямо взаимодействие и взаимообвързаност при обществените поръчки в областта на отбраната, тъй като това ще позволи да не се товари толкова много държавния бюджет и съответно по-малко ще бъде товарен и да накоплатеца. Наскоро Германия просто хвърли пари на вятъра с закупуване на дронове и друго ненужно оборудване и мисля, че е добре да имаме европейско законодателство. Мисля си, че трябва наистина да проявим повече внимание към възлагането на обществени поръчки. Що се отнася до компромисните изменения на 2 и 3, ние можем да ги подкрепим в сегашния вид. Що се отнася до компромисното изменение 2 и 3, които се отнасят до преддоговорното възлагане, това е нещо, към което моята група се отнася много критично, защото ние смятаме, че тук става дума за осигуряване на прозрачност. Ако имате възложители, които са направили вече предварителни оговорки с предприятия, това означава, че процесът на възлагане на обществени поръчки е по-малко прозрачен. Моята група не може да подкрепи това. Това, което ние искаме, е да има истинска прозрачност. Това, с което можем да се съгласим, е загрижеността на докладчика във връзка с конкурентоспособността на отбранителните продукти и подобряването на тази конкурентоспособност. Моята група е лично аз сме доста предпазливи, когато става дума за конкурентоспособност в тази конкретна сфера, защото договорите на Европейския съюз и самия факт, че Европейския съюз е получил Нобеловата награда за мир, äh, означава, че трябва да намалим разходите за отбранителни продукти. По-скоро трябва да помислим как да избегнем подобен подход. Така че това е нещо, което е важно за моята група не мисля, че можем да подкрепим такива изменения, включително компромисни. Не можем да се присъединим към тях. Ако те се съсредоточават върху конкурентоспособността и улесняват закупуването на нови продукти. Благодаря ви. Сега от името на Алта, господин Шмидт, извинете, грешката беше моя, не ви забелязах списъка. Да, благодаря ви. Да, е трудно и самия аз да бъда забелязан. А, значи не съм само аз провокатор тук. Има и други провокационни бележки. Когато Нобел изобрети дина... динамита, започна да го оглезе съвестта и той реши да учреди Нобеловата награда. Благодаря на докладчика. Заглавието е към по-ефикасен отбранителен сектор. Няма възражения тук и моята група най-вероятно ще подкрепи всичките ви три компромисни изменения, но лично аз имам възражение, защото аз смятам, и това е въпрос и към комисията, че въвеждането на това сега когато се провежда рестриктивна економическа политика в цяла Европа. И нека да помислим, че гражданите искат по-скоро парите да бъдат насочвани за пенсионното им осигуряване, а не за на Европа. Да, знам, че това е един европейски въпрос и знам, че и договорът говори за европейско отбрана – Но аз поставям под съмнение необходимостта от това. Но това е мое лично мнение. Защото ако ви сравните разходите на САЩ и на Европа за отбранителни цели в сравнение с бюджетите им, то тогава има възражение и към първото ви компромисно изменение, в което се говори, че трябва да вървим към обща европейска политика в областта на отбраната. Не мисля, че трябва с това да се занимаваме в тези времена. Не знам, не знам, може би моите колеги ще ви подкрепят. За другите изменения ще кажа, че аз мога да се съглася с тях – внесох изменения за либерализиране на обществените поръчки и разбира се, ние трябва да следваме директивата за обществените поръчки в нечувствителните области. Разпокъсността на един пазар, който може да бъде един общ европейски пазар, е нещо, което може да се основава върху член 346 на Тора. Обаче много често се тълкува превратно тази разпоредба и много често дори той се прилага при обществено обществени поръчки на нечувствителни сфери, като примерно услуги по почистване. В редица случаи това се отнасяло, тези въпроси са се отнасяли и за тълкуване към съда на Европейския съюз. Така че, госпожо докладче, като цяло можем да ви подкрепим. И в крайна сметка ще припомня нещо. Когато бях млад и бях държавен служител в Швеция, винаги Швеция е имало много силно отбранителна промишлено, защото се стараехме да защитим от нашите съседи, не точно от Финландия, не. А така или иначе, още през 1809 година изгубихме Финландия. Мисля си, че ние се опитваме да мисля, че се опитвахме тогава, в тези времена, да продаваме оръжие на Унгария и да получим като компенсация за това домати. Да, разбира се, ако тази идея би се осъществила, това би било много добре. Благодаря ви. И сега европейските консерватори, господин Билан. Благодаря. Говоря от името на Малкълм Харпер, който е нашия докладчик в Сянка. Малкълм внася две изменения към проектостановището. Първото изменение е според мен доста интересно. Това е предложение да се прехвърлят процедурите за инновационно партньорство, които съдържат в преразгледаната нова директива за обществените поръчки да се прехвърлят тези разпоредби в директивата за отбраната и обществените поръчки в сферата на отбраната. А това е изменение номер 15. Аз съм съгласен, че тази нова процедура ще бъде изключително важна за обществените поръчки в областта на отбраната и ще бъде много полезна за малките и средни предприятия, които работят в сферата на иновациите за целите на отбраната. Освен това, Малкъм внесе изменение 13, насочено към иновационни техники и методи на обществените поръчки, включително електронните обществени, обществени поръчки и предварително договаряне. Но все още не сме постигнали съгласие по компромиса за предтърговско търговски обществени поръчки като новаторски метод за обществени поръчки в сферата на отбраната. Това е много жалко, защото в окончателния текст на новите главни директиви се признава значението на новаторските методи в обществените поръчки. И това пред търговско договаряне при обществените поръчки ще даде тласък на партньорства за иновации. Лично аз внесох две изменения. Първото ми изменение е съсредоточено върху финансирането на програмите за научно-изследователска и научно-развойна дейност, сферата на отбраната в държавите членки. Напредъка в тази сфера обикновено води и до напредък във всекидневния живот – Например, интернетът първоначално е бил замислен като нещо, което е изцяло да се използва за отбраната. Освен това, трябва също така да помислим за това, че точно в отбранителната сфера са се замисляли и са се осъществявали методите за борба срещу киберпрестъпността, нещо, което засяга пряко гражданите и електронна търговия. Благодарим ли други желаящи да се изкажат, ако не е така? А да заповядайте. Господин Обермайер, заповядайте. Благодаря. Малко съм очуден. Темата е важна. А, а, препускаме по нея. Поне като че такива са намеренията. Питам се защо. Наистина това е необяснимо, тъй като в предложението на комисията е залегнал един много добър подход. От политическа гледна точка, но може да се говори каквото и да е, либерализация, на обществените поръчки, но това, което ми прави впечатление е, че има някои неясни формулировки по отношение на обществените поръчки, които по, вместо да решат, ще създадат проблеми. Това ли, е, това ли са намеренията, които се крият за предложението? Ще ви дам пример намаляване на спецификациите при трансгранични обществени е, поръчки. Добре. Има различни изисквания за да, да офертите между държавите членки, особено в научно-изследователската и развойната дейност. И когато се говори за новаторски обществени поръчки, няма никакво уточнение какво представлява това. Въобще документа не е напълно ясен и се съмнявам, че трябва да бързаме така. Трябва по-внимателно се вгледаме съдържанието. Ако няма други желащи да се изкажат, дам думата на комисията. Господин Ансюн, заповядайте. Да, благодаря ви. Благодаря на членовете на вашата комисия за важния им принос и изказвания. Според мен е вдъхновяващо да се види, че много от коментарите и измененията отговарят на линията възприята от комисията и изразена в съобщението от юли. Съобщението е насочено към засилването на ефикасността на пазар на обществени поръчки, поръчки в сферата на отбраната. Ние смятаме, че е необходимо да има една стабилна правна уредба и приветстваме възможностите за реалното прилагана на практика на европейското законодателство в сферата на отбранителната промишленост. И както ни казахме, това трябва да бъде придружено от целенасочена индустриална политика. Това е важно за малките и средни предприятия, но също така е важно да се види какви са инструментите на европейско ниво за повишаване ефикасността на отбранителната промишленост искам да спомена значението на стандартизацията и спецификациите. Според нас в момента липсата на обща система на сертифициране общи стандарти е сериозна пречка пред по-голямата оперативна съвместимост на въоръжените сили на държавите членки и това също така подкопава конкурентоспособността на отрасла. Така че ако възприемем един по-общ подход, например в сферата на сертифицирането, ние сме убедени, че това ще спести и време и пари за разработване на нови продукти. За анализа, който беше извършен, като цяло сме съгласни с това, което беше изразено в редица изменения, може би едно наблюдение. Беше правилно споменато тук, че наистина в момента преживяваме времена на сериозни економически и бюджетни ограничения – ние искаме да подчертаем, че ние не искаме да се разходва повече в сферата на отбраната. Ние говорим обратно, че трябва да се гарантира по-ефикасно разходване на средства. И затова говорим за съвместно възлагане на обществени поръчки, за повече взаимодействие между сектора на отбраната и другите сектори в економиката. Така че това бяха основните моменти. Благодаря ви. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Графика. В имко ще гласуваме на 14 и дам думата на докладчика за заключителните бележки. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за подкрепата и за отзивите. Обедена съм, че това обсъждане беше полезно. И разбира се, ще отчита казаното тук. убедена съм, че ще успеем да започнем преговорите в посочения срок, колкото и да са кратки тези срокове. Ще се постарая да Успея да проведа успешни преговори в рамките на посочените вече срокове. Разбира се, винаги съм готова да обсъждам с вас конкретни въпроси. Обедена съм, че водещата парламентарна комисия ще отчете нашите предложения и аз ще запозная колегите, докладчици в сянка, с резултатите от това обсъждане. Разбирам, че подходите ни са различни, но мисля, че следва да хармонизираме нашите подходи и да стигнем до едни успешни преговори. Благодаря. Пожелавам успех на докладчика и на докладчиците в Сянка особено предвид доста кратките срокове. Благодаря на всички за конструктивните коментари. С това приключвам обсъждането на точка 15. Приключваме и нашия дневен ред за днес. Да закривам заседанието. Пожелавам на всички вас приятна вечер и надявам се да си отпочинете добре така че утре сутринта всички да започнем работа в добро настроение и кипящи от енергия.